Guten Morgen. Bonjour. Добро утро на всички. Толкова е студено, няма да чакам повече. Смятам, че трябва да започнем с гласуването. Имаме си кабини, имаме си палтенце. Е, чухме, че има е, стачка. Не знам дали е за тези, които отговарят за кафето и отоплението. Сигурно е за тях. И така започваме с гласуването. Точка 7. Проблем. It's 9 o'clock and we vote. So we start with the voting. Така, започваме с гласуването. Директивата за услугите, за аудиовизуалните медийни услуги. Доклада е на Пьотър Борис. Смятам, че докладчика следва да каже две думи, преди да започнем да гласуваме. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Наистина, много е важна тази директива. Тя за първи път се подлага на преглед, след като три години е била в сила. Тя закриля европейския пазар и потребителите, и то най-младите сред тях. От реклами. В същото време защитава свободата на медиите, защитава потребителите от всякакви видове дискриминация. Смятам, че директивата функционира добре и съм благодарен на докладчиците в Сянка и от всички политически групи за това, че имахме отлично сътрудничество. Благодаря на Стефани на Каша Бинящик, защото те положиха много усилия. Смятам, че гласуването ще премине с успех. Имаме още три години пред нас и през тези три години ще следим как функционира директивата и вероятно ще я видоизменим след три години. Но, най-общо казано, директивата може да бъде оценена като полезна и медиите в Европа се нуждаят от регламентиране на дейността. Благодаря ви, казва председателя. Искам да ви помоля да вдигате ръца при гласуването, за да се вижда ясно. Трудно е да следим иначе гласуването. В противен случай ще трябва да гласуваме електронно, но сега ще ви помоля малко а, гимнастика да направим. И така, изменение 30. Да, против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега минаваме на 54 за, против, въздържали се, отхвърля се, 55 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно, начало на електронното гласуване. Гласуваме 55. 55. Край на гласуването. Нямам карта. Какво да не стъчкуваш? Край на гласуването. Седем на единайсе. За ли сте или против? Против сте. Значи 8 на 11. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 за. Против. Въздържали се. Прието. 60 за. Против. Въздържали се. Прието. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно начало на гласуването. 67. Край на гласуването. 7 на 12. 8 на 12 става и отхвърля се. Вие за или против гласувахте? 8 на 13, така или иначе отхвърля се. 69. За против въздържали се, отхвърля се. 84 за, против въздържали се, отхвърля се. 71 за, против Пак гласуваме 71. За, против. Електронно гласуване за 71 изменение. Край на гласуването. на 7 приема се. Компромис 3. За против, въздържали се, приема се. 82 в долния край на страницата за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 88 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Начало. Край на гласуването. 14 на 10. 15 на 10. Приема се. 89 за, против. Приема се. 90 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 91 за, против. Въздържали се. Приема се. 92. Не. 93 за, против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Гласуваме електронно. Край на гласуването. 9 на 15. Не, 10 на 15. Отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за,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 Едно. За, против, въздържали се. Приема се. Две. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, приема се. Пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Изменение седмо За, против, въздържали се, отхвърля се. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се, приема се, 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Започваме да гласуваме 10 електронно. Край на гласуването. Не, извинете, исках исках да кажа 11. Обърках се.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 което всъщност, госпожо Анибал, за гласувате вие, значи 8 на 16 отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се 26 за, извинете ме, 27 за, против, въздържали се, приема се.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 Минаваме на предложенията на ИМКО. 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ще направим електронна проверка на второто предложение на ИМКО. Начало на гласуването, край на гласуването. 8 на 15. Не, 9 на, на 14. Отхвърля се. Трето предложение за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. седем за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Девет за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме следващите 4 заедно от 7 до 11? Съгласни сте? Не.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 Госпожа Ханибал я добавяме към 20-те, значи са 21 срещу 3. Това са либералите. 3. 3. Благодаря много. Поздравявам те, Борис. А либералите трябва да се доказват, нали? Така, че са по-близо до пиратите. Този път не е така, оказват от залата. Имаме още едно гласуване. Гласуваме. Но благодарим на Пятър Борис. Сега господин Локегард.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 Край на гласуването. Двадесет и двама за, един против. Много благодарим на Мортен за добре свършената работа. Тук действително ставаше дума за огромен обем от средства. Минаваме на следващата точка, девета. Това е докладчика Мари Терес Санчес Шмидт. Тема на доклада е утвърждаване на културно и творчески сектор в Европа като източник на растеж и работни места. Вчера проведохме заседание на координаторите и говорихме отново за ролята на културния и творческия сектор. Вчера Новият директор на културния отдел ми каза, че названието Творческа Европа не може да се ползва, защото в Франция това словосъчетание вече е въведено като понятие Творческа Европа. И те настояват, че това е тяхно собствено име. В такъв случай ще трябва да им платим за правата. Следователно трябва да помислим за друго название на тази програма. Сега минаваме на този доклад по собствена инициатива. Докладчик Мари Терез. Вчера е имало изслушване по доклада. Сега да чуем докладчика. Много ви благодаря, Дорис, за тази възможност да говоря относно първи обмен на мнение за ролята на този сектор. Действително може да има известно разминаване в а, а, названието, което е използвано. Основното е, че бихме искали да насърчим растежа и разкриването на работни места в а, творческия сектор. Миналата година през октомври комисията публикува съобщение и зелена книга за този сектор. Трябваше да излезем с доклад по това. Зададохме си въпроса какво може да се направи, за да се разгърне потенциала на тези сектори. В съобщението на комисията се отразяват много от нашите предложения, които фигурират тук в текста. Не е необходимо да очертавам в подробности проблемите, които създава кризата днес. В названието ясно казваме, че желаем да насърчим растежа и заедостта, като се стигне до конкретни предложения. Творческият сектор отбелязва напредък въпреки кризата и това е в духа на социалното сближаване и целите заложени в програмата Европа 2020, именно устойчив растеж. Ето защо сега е момента да стигнем до конкретни предложения – като разбира се си даваме сметка за конкретните характеристики на тези два сектора, освен техния економически принос. Определено те формират богатство, допринасят за социалното включване и економически растеж. Тези сектори се развиват добре, особено на местно и регионално равнище – определено тези сектори могат да допринесат за увеличаване на заетостта. Какви са затрудненията, пред които са изправени? Едното от тях е свързано с въвеждането на цифровите технологии и, разбира се, финансирането тук трябва да се съгласуват националните, регионалните и местните правомощия. Мога да предложа на вашето внимание няколко цифри с оговорката, че не всички са напълно съгласни с тях през 2010 Общата стойност на този сектор е представлявала 7% от европейския БВП. с 14 милиона работни места между 2008-2011 заедостта в тези сектори е останала по-стабилна в сравнение с другите сектори на европейската економика при условията на криза. В много от тези отрасли се наемат млади хора – винаги е трудно да се оценят различията. Сектора на дивидитата е понесъл загуби в а, а, приходите. Появили са се нови фирми за разпространяване на музика онлайн – Забелязва се обаче повишение на оборотите в много от фирмите, въпреки кризата. Отбелязват се и много добри резултати благодарение на проведени фестивали, което допринася за формиране на допълнителни печалби. Забелязват се и нови инвестиции – Какви са положителните аспекти, които изтъкваме тук? Първо, спецификата на тези сектори. Те са по-малко чувствителни на кризата. Економическата обстановка е разнородна. Тук можем да говорим и за една обща идентичност чрез насърчаване на диалога. Необходими са ни, разбира се, и допълнително данни, за да можем да анализираме статистиката и тенденциите. Така ще можем да набележим по-резултатни политики в дългосрочен план. Благодаря на координаторите за това, че приеха да се проведе изслушване с експерти по тези системи. Те ни предоставиха количествени и качествени данни. Относно конкуренцията в тези сектори, те винаги имат международно измерение и допринасят за формиране на европейската култура. Ползват се различни бизнес модели. Заинтересованите страни формират добавена стойност в сектора, което позволява Европа да осъществи и износ на културен продукт. Секторът допринася за засилване на междукултурния диалог, най-вече под егидата на ЮНЕСКО и Конвенцията за културното разнообразие. Имаме нашата инициатива за европейските културни столици. Тя е особено ценна, защото чрез нея изтъкваме богатството на европейското културно наследство. Така ангажираме все по-голяма аудитория за участие в тези инициативи разполагаме и с експертни умения, които са вече формирани в съответните предприятия, които формират културния продукт, занимават се с традиционни занаяти или произвеждат луксозни стоки. Тази продукция присъства и на международните пазари – Позволете да се спра накратко и на ограниченията, пред които е изправен на сектора. Новите средства за комуникация, цифровите технологии са сред тези затруднения. Каналите за разпространяване на продуктите, а също и въпроса за защитата на правата, както и финансирането за тези сектори. В сектора се очертава и висок риск. Понякога липсва и хармонично взаимодействие между отделните участници в сектора. Какво можем да предложим и какво може да направи Европейския съюз, какво следва да направи, за да укрепи потенциала на а, тези сектори. На първо място иновации, въвеждане на нови технологии и нови приложения. Използване на новите възможности чрез цифровизацията, многоязичието, преминаването на граници без препятствие, включително субтитриране на, на филми и друга продукция – укрепване на културната идентичност, разбира се, на регионално и местно равнище. Можем да помислим и за обучение и квалификация на младите хора. Необходими са ни различни платформи за обмен на информация между отделните участници, както и засилване на законодателството за авторските права що се отнася до политиката по конкуренцията и авторското право. Тук, разбира се, са необходими европейски законодателни актове, такива, че да се насърчи растежа в сектора. За да се укрепи конкурентоспособността, трябва да се помисли и за достъп до международните пазари чрез подходящо финансиране, чрез осведомяване и повече информация за лицата, които вземат ключовите решения. Трябва да изтъкнем също така, че чрез структурните фондове можем да окажем подкрепа на тези сектори. Разполагаме с бюджет от около 1 милиард евро за културата и 400 милиарда за фондовете за сближаване. Разбира се, трябва да засилим обмена на добри практики и обмен на културна продукция. Добре е да се помисли и за облегчено данъчно облагане на, култур... на продукцията на тези сектори. Европейският съюз е, следва да потърси баланс между европейските стандарти, конкуренцията, достъпа за всички и економическия потенциал, който не бива да бъде задушаван от е, прекомерна регулация. Трябва да се запитаме кое е онова, което осигурява ефикасност на секторите, особено в условията на международна конкуренция. Благодаря ви. Благодаря, Мария Терес. Следващия оратор има думата. Благодаря, Мария Терес. Мисля, че това бе отличен доклад. Искам да се спра на два въпроса. Първо посочихте значимостта на статистическите данни. Ние трябва да посочим на нашите правителства и региони, на общините, че всяко едно евро, инвестирано в културата, има ефект на а, мултипликатор. Например, фестивалите са много добро а, явление, събитие, което можем да посочим в тази област. И наистина преувеличава, когато се организират фестивали, се привличат не само а, местната общественост и граждани, но а, такова събитие бива посещавано и от а, чужестранни туристи. Това е изключително важно събитие, което наистина понякога води до увеличаване на събестойността си, ако мога така да кажа, до пет пъти. Защо? Защото става въпрос за туристи, които имат нужда, разбира се, от хотели, настаняване, храна. И е, трябва да сме в състояние да покажем на политиците наистина ролята на културата и на подобни събития, когато говорим за финансиране. Що се отнася до културно-историческото наследство, наистина това е една от най-богатите е, части на Европа, много сериозен актив, който трябва да бъде защитаван. На следващо място. Не зная дали ще бъде възможно, но във всеки случай би било интересно Ако имаме форма на патронаж в Европа, подобно на съществуващия в САЩ. Разбира се, ние трябва а, да повишим конкурентно способността си и на световната сцена. Говорим за 1%, а, който всъщност отива от БВП а, за културата. Да, 1% насочен към културния сектор. Не зная на европейско ниво дали ще можем да стигнем до по-висока инвестиция в Европа, насочена към културния сектор. Би било отлично предложение – Не зная какво мислите по това, но това със сигурност е новаторска идея. Благодаря. Хелга има думата. Like um, to to... Искам да споделя два неща с вас от срещите, които проведох тази седмица. Дискутирахме с дружествата колективна форма на управление, какво ще направим пред предстоящите седмици, в комисията също така. Е. И бих искала да засегна и конференцията, която бе проведена през последните два дни тук в Брюксел. Е, един е, участник от Холандия каза, че цифровата революция и възможностите за разпространяване в новите цифрови технологии и новите платформи водят до това, че съдържанието на творческата, творческите сектори е, всъщност са отворени към всички. Трябва да подчертаем стойността на културата – и всички възможности, които в крайна сметка зависят от съдържанието, защото без съдържание няма значение с какви форми на разпространение разполагате, няма какво да се постигне. По-нататък, струва ми се, че констатациите от тази конференция може да се свържат с вашия доклад. Ако се инвестира повече в културния сектор, тогава трябва творците да могат да участват на масата на преговорите заедно с продуцентите при подготовката на договорите. И е, всъщност това води и до предложение за промяна в облигационното право и в договорното право, които, което е изключително важно именно за тези две страни, творците и творците продуцентите. И, и по този начин се стига и до цялостната стратегия за а, подобряване положението в културния сектор. Много интересно. Благодаря. Друг желая ли думата? Мартин, моля. Yeah, foreman, yeah. <clears throat> Госпожо председател. Rigtigt, Uh, og uh, er en god pointe. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at jeg tror ikke, der er nogen her i det her rum, som ikke er enige om, eller så sad vi her nok ikke, at det er en god idé at øh, booste. Това, което казвате е напълно разумно. Всички сме съгласни, че това са чудесни идеи. Трябва да насърчим сектора на културата и на базата на документите, които подаде до комисията, виждаме, че идеята се споделя широко как да подпомогнем културата по ефикасен начин. Мисля, че всички установяваме едно и също нещо. Участваме в е, преговори по формиране на бюджета и тук е много важно да мислим не само за Твореца, а за целия отресъл. Мисля, че това е важно. Важно е, е за Европа, важно е и за стратегията, която разработваме. Можем да направим и други наблюдения. Как можем да насърчим самия а, е, сектор? Ние, разбира се, го подкрепяме и искаме да продължим да го подкрепяме, но самия сектор може би трябва да предложи по какъв начин може да се добави към а, добавената стойност в областта на културата в Европа. Често пъти тук наистина пропускаме а, точно този елемент, свързан с приноса на културния сектор. Как точно той може да предприема конкретни стъпки по отношение на финансирането си. Благодаря. Uh, uh, Госпожа Ниге тук ли е? Much, Благодаря. От гледна точка на комисията, позволете да благодаря на докладчицата благодаря и на комисията за работата по това досие. Освен вътрешно присъщата ценност и стойност на културата и културния сектор, според нас наистина това е начинът по който можем да организираме мерките, за да подкрепим културния творчески сектор. Наистина, изключително важно е да разполагаме с данни, за да разработим нашата политика. Трябва да я разчитаме в този насока и на държавите членки. И заключението от съвета ноември миналата година стигна до констатацията, че е необходимо да се разработи по-добра статистика, да има по-добри данни, да се повиши качеството им. Това се е, прави е, на ниво Евростат и Европейската комисия. Евростат направи едно, е, прави едно проучване в по отношение заетостта в културния сектор. Надяваме се, че до година ще разполагаме с надежни данни по този въпрос. Сега, по отношение на а, държавите членки и техните а, сметки за култура. Те са сателитни сметки. Надяваме се, че останалите държави членки ще последват примера им. По отношение на управлението. За нас управлението е от изключително важно значение и това е описано в нашето съобщение, публикувано през месец септември. Ние се опитваме именно а, това а, да кажем на градовете и регионите във своето съобщение. Разработването на стратегии на всички нива местно, регионално, национално могат да създадат уникални възможности за творческо културния сектор. Това е нещо много важно. И на трето място искам да подчертая факта, че комисията наскоро стартира един проект, един пилотен проект. Инициативата принадлежи на парламента. Благодаря ви за това. Относно а, културното многообразие и економиката – Целта е да се намерят нови, новаторски начини за свързване на творчеството с информационно-технологичния сектор. И с интерес очакваме констатациите от това проучване. Благодаря. Oui, merci beaucoup. Merci de toutes ces contributions. Докладчицата има думата. Благодаря. Благодаря за всички ваши изказвания. Струва ми се, че наистина тази тема е много важна, съдейки по вашите изказвания. Необходимо е да успеем да убедим всички относно значимостта на културно-творческия сектор. Разбира се, и от финансова бюджетна гледна точка следва да се разработят конкретни мерки, защото е необходимо да се намерят източници за финансиране, е, може би от структурните фондове, за научно-развойна дейност също така може да се помисли е, за най-различни е, начини и мерки, които биха лансирали развитието на сектора. Да, има добавена стойност, но трябва да я дефинираме и да можем да покажем какъв огромен потенциал се крие в сектора. Освен това, важно е да проучим какво се случва извън културния сектор. Развитието на културно-творческите сектори дават е, изключително големи възможности на гражданите, е, тук е важно не само да се учете образованието е, и културата в тази област и развитието е, но важно е за самите граждани да имат достъп до този сектор. Освен това, е, това е една динамично развиваща се економика и културата има наистина този двойствен характер – Радвам се, че Евростат ще извърши конкретно проучване относно заетостта в културно-творческия сектор. Това е изключително полезно за нас, защото ще можем да използваме конститациите, за да убедим хората относно значимостта на отрасъла, относно значимостта за хората, за економиката и въздействието му в цял свят. Освен това, беше ми много приятно да чуя, че сектора е от голямо значение на местно, регионално и национално ниво, освен това. Един пример, ако мога да посоча. По-настоящем в комисията Реги се разглеждат правилата и винаги се опитваме да включим фондовете и програмите, така че да се даде и достъп за културните проекти в най-широк смисъл. Подчертава се как те могат да дадат своя принос за научно-развойната дейност, структурните фондове за дружествата във всички тези области, които са приложими. Например, много добре знаем, че големите дружества, големите фирми в филмовия сектор имат ясен принос, но също така знаем, че и по-малките дружества имат сериозно въздействие върху економиката в Европа. Ще имаме изслушване на тази тема. Много ми харесва възможността за свързването на културно-творческия сектор с економиката. Много е важен този отрасъл относно развитието на економиката, околната среда и постигане на устойчива економика, защото наистина много положителни мерки се предприемат от дружествата. Председателката, благодаря. Мисля, че тези връзки с останалите отрасли са много важни. С координаторите решихме, че ще има изслушване, което означава, че през есента ще се докладва, през месец юни ще бъде представен от доклада, вместо през месец април и ще имам гласуване комисията през септември. И така, приключихме с дневния ред за днес, защото десета точка, устава на Европейската фундация, не може да бъде разглеждана днес. Трябва да говоря с госпожа Хирш по този въпрос, но тя в момента участва в работата на друга комисия, така че се налага да отложим тази точка за следващото заседание. Е, не бих искала да го направя, защото темата е много важна. Европейската фундация може да даде много голям принос за развитие на е, културата и отрасъла в Европа и те са много свързани с темата, която обсъждахме. Вчера координаторите е, стигнаха до много интересни решения. Сега нямаме нищо предложено по точка разни. Следващото заседание е 20 март, 9 часа сутринта. И ще имаме заседания както преди обяд, така и след обяд тогава. Моля преводачите да останат, защото ще бъде необходима вашата работа за следващото ни заседание. А останалите, които няма да участват в работата, много моля да напуснете залата. Сега ще продължим с програмата за европейските гражданство. Ich bin, glaube ich, Schatten für mich, Господин, господин Такова е докладчик.